I will, I will, I will talk about the inspiring subject. Ще говоря а, първо по вдъхновяващата тема. Е, някой иска, иска ли е, да вземе думата по процедурен въпрос? Няма, както знаете. Това е становище, което третира въпроса за делегирането. Съгласно новият комитологичен процес, става дума за правомощията за законно делегиране. Има предложени изменения, също така и компромиси, до които се е стигнало. Един момент да си намеря документа. Измененията са включени в списъка за гласуване. Компромисните изменения са по изменение 6. Имаме една добавка към края, където се, където, където се напомня, че основният документ трябва да определи обективното съдържание, обхват и продължителност. за да се изясни процеса. Следващото изменение е по параграф четвърти и той сега гласи посочва, че докладът не включва изисквания за законодателни решения по делегираните актове, които да включват писмени разяснения извън минималните изисквания в член 296, приложими към всички законови актове. Е, по този текст се съгласихме в крайна сметка. Това бяха устни изменения. Останалите са включени заедно. Има ли някой, който иска да зададе въпроси? Не виждам никой да размахва ръце. Няма тъй като сме се споразумели по тези изменения, чрез имейли главно, добре е, когато дойде време за гласуване, да ги гласуваме амблок. Секретарятът вероятно ще се свържи с координаторите, които не присъстват тук в момента, преди да гласуваме. Значи, приключваме с тази точка. Не, че тя не е важна. Сега минаваме към разглеждането на а, проекто доклада CRD 3 за капиталовите изисквания. Давам думата на Ален Макарти, който е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че сте имали възможност да се запознаете с това, което се предлага. На два пъти сме обсъждали въпроса. Надявам се, че сме успели да включим това, което искаха някои от участниците и сега докладът е, становището е, се предлага за обсъждане от докладчиците в сянка. Предпоставките остават същите, защото банките е, се оказа, че няма достатъчно капитали, което води до рискове и с липсата значи, на достатъчно капиталови е, буфери възникнаха сериозни проблеми в глобалната финансова криза. Като ако погледнем подхода, който аз възприех, сметнах, че първото ми задължение като законодател е да видя какво би било в интерес на обществото, в интерес на законодателя. Обсъждахме тези въпроси и в пресата, и в други медии. И сме имали възможност до два пъти да разговаряме за тях. Мисля, че всички сте съгласни каква е целта. Интересуване е, искаме да имаме по-стабилна, по-силна банкова система. Законите не трябва да поощряват поемането на прекалени рискове. Необходими са ни правила, които да траят дълго. Разбира се, директивата ще бъде и преразглеждана, но ние не искаме да въведем някакви временни мерки за запушване на дубки в момента, а да създадем една директива, която да действа продължително време. Е, взехме предвид изискванията на Г20 за а, съвета за стабилност. А, политиката, прията от Г20, цели същото избягването на прекалените рискове, стабилността на финансовите институти и затова а, аз съм сигурна, че представям това, което ви представям, ще стане обект на по-подробни обсъждания Е, очевидно не може да се ограничим с е, общи е, препоръки, необходими са ни съвсем конкретни текстове, но аз съм готова да не са промени, ако смятате, че някъде нещата трябва да се оточнят. Искам да напомня на колегите какви са принципите на съвета за финансова стабилност. Казва се ясно, че бонусите трябва да бъдат възнаграждени за добро, дългосрочно изпълнение на задачите. И в, в, в такъв случай не трябва тези премии да бъдат гарантирани. Кът, за да разпишем тези принципи в една европейска директива, трябва да не забравяме, че все пак това е отговорност на фирмите и на националните надзорни органи, които трябва да следят за тяхното за изпълнението на тези изисквания. Но взимаме предвид тези принципи право от текстовете, които се отнасят до съветът за стабилност. Те са включени в директивата. Разбира се, някои от тях бяха включени още от съвета на неговото заседание. Казахме, премиите трябва да не бъдат гарантирани, трябва да възнаграждават дългосрочни постижения, и не трябва тези плащания да ограничават възможността на банките да укрепват капиталовата си база. Поне 50% трябва да се изплащат във вид на акции. Препоръката от 2009 година е, че те трябва да имат обхват поне за 3 години. Um, a substantial proportion of any bonus must be deferred for a period commencing. Става дума за период, който започва а, с съответния бизнес цикъл. Споменавам бизнес цикъла, тъй като това беше споменато от много колеги. Националните надзорни органи ще трябва да се грижат за изпълнението на това изискване. Във всеки случай, поне 40%, а при големите бонуси дори поне 60% трябва да бъдат отложени за плащането им да се отлажи поне за 3 години. Предлагам също така председателят и мнозинството от членовете на комисията да бъдат неизпълнителни директори. И разбира се, готова съм отново да разгледам този въпрос защото някои искат 100% да бъдат неизпълнителни директори. Фирмите трябва да дават достъп до информация за тяхната политика за възнагражденията. Това също е включено в предложенията за СФС. Трябва да може, значи по звена да се дава тази информация, за да знаем за какво става дума. Практичен, при, при, например, тази година, тази миналата седмица, една голяма европейска банка обяви, че плаща 2 милиарда и 2 милиона от а, а, премиите си за неизяснени бизнес дейности. А, трябва да знаем за какво отиват а, такива суми, като тези 2 милиарда и 200 милиона. Има и още, едно, още една препоръка, която се отнася до корпоративното управление. Тя трябва да се отнася индивидуално за банковите директори. Искам специално внимание да обърна на две области, в които съм засилила текста в сравнение с предложенията на СФС. Там, съгласно СФС, трябва да се предвидят специални мерки за банките, които са спасени с държавни пари, те, там трябва да има много по-строг контрол а, за възнагражденията на, възнагражденията на директорите. Предлагам тук някои условия в 53-то изменение. Не казвам, че трябва да се забранят премиите за този вид банки, които са били спасени. Казвам само, че тези бонуси трябва да зависят от това дали банката или съответната кампания е, изгражда своята капитала, укрепва своята капиталова база, за да може да върне парите на дънакоплатеца. Очевидно, е, това е една извънредна временна мерка. Банките да получават пари от дънакоплатеца, иначе те трябва да бъдат е, устойчиви в развитието си. Сигурен съм, че повечето от вас ще се е, съгласат, че и тези банки, които имат е, загуби, не би трябвало да си плащат премии, защото това би възнаградило неуспеха. Друг пункт, който съм добавил към, предложението на, ФСФ, на СФС, това е за... То се отнася за заплатите. Някои от вас може да не са съгласни за това, но аз мисля, че трябва да намерим начин да определим как, как трябва, какви трябва да бъдат тези съотношения. Казва се, че те трябва да бъдат в определено съотношение. Вземала съм пример от а, Холандия, където а, е, се казва в тяхният а, кодекс за банковите възнаграждения, че премиите не трябва да надминават по размер заплатите. И затова в 55-то изменение предлагам те да не надминават 50% от общото възнаграждение на лицето за дадена година. Но можем да разширим тази идея. Знам, колеги, че е много трудно да, да бъдем последователни, а, като прилагаме препоръките на съвета за финансова стабилност. И че структурата на възнаграждението не трябва да насърчава прекалените рискове. А, Как? Предлагам също така националните надзорни органи да се зададат талони за премиите. Benchmark uh, and uh, uh, look at look at um, the remuneration and bonus policies across the board. Значи, подобни еталони трябва да се създадат за всички държави, но също така съм добавила изискване тази информация да се предава на европейските банкови органи, за да се създадат подобни репери, подобни еталони в Европейския съюз като цяло. Прекалено бързо чете госпожата, затова е невъзможно 100% да й бъде преведено. Сега за раздела, който се отнася до капиталовите изисквания. Искам да бъда съвсем ясна, колеги, че измененията тук не са многобройни, но те се придържат към международно приетите правила в това отношение, които произхождат от Базълският комитет. Е, знам, че е, банките биха искали да се отложи, е, да отложи тези изисквания, влизането в сила на тези изисквания до 2012 година, но сега банките повдигат проблема, че е прекалено високи са капиталовите изисквания и че трябва да се калибрират някои от предложенията от Базел. Аз не предлагам каквото и да е отлагане на всението в сила на базелските предложения. За да направим това, са ни е необходимо независимо, са ни необходими независими доказателства за тяхното евентуално вредно влияние. Не съм съгласна, че може да се смята, че някои страни не трябва да го прилагат. Ако някои едни страни не могат да отговорят на тези изисквания, това не значи, че всички не трябва да ги въвеждат. Това първо. Второ, не вярвам, че прилагането на базовските изисквания ще навреди на нашата конкурентоспособност ако банките не са достатъчно капитализирани, това съвсем не е някакво предимство. Като се има предвид графика, трябва да се спрем на три главни фактора. Тези фактори има за цел да коригират капиталовите изисквания към банките сега, защото ако те не бъдат коригирани, ще се натрупат негативи в балансите на банките. Необходимо е бързо да напреднем с въвеждане на тези мерки, за да намалим риска от фалити. Разходите на банките rather than encourage a reduction in lending activity предложенията, които бе постигнало споразумение в, в Базел, те бяха приятели в началото на 2009 година, бяха дадени 18 месеца за тяхното влизане в сила. банките показаха, че има достатъчно средства, за да отговорят на базилските изисквания. Както казах, готова съм да разгледам независими доказателства, достатъчно добре аргументирани, ако има такива, а за това какво ще бъде въздействено на тези изисквания за банките и за реалната економика. Затова предлагам да запазим срока 2010 година, но да останем бдителни, ако има данни за отрицателно въздействие на тези мерки в такъв случай трябва да коригираме сроковете там, където е необходимо. Когато става дума за по-основни промени в базалският режим, парламентът вече е поискал пълен доклад от комисията за CRD2. Става дума за кредитните слопове и тогава да преговаряме за Базел. Основните мерки, такива като а, а, съотношението на задлъжнялост при кредитните лостове, не са разгледани тук. Това не са само технически избори, става дума за политически а, въпроси и надзорът от страна на парламента е важен, затова съм включила текстове а, за нови делегирани а, законодателни актове, както е направил господин Санчес Безедов в своя доклад. И така, а, предлаг, предлагам такива делегирани актове в три области. Ако комисията реши а, да въведе някакви свои стандарти, те трябва да бъдат одобрени от парламента и съвета съгласно на техните нови правомощия. Второ, ако се съгласат, че са необходими минимални капиталови изисквания в Базел. Това също трябва да бъде делегиран акт. И трето, накрая предлагам компромис между съвета и комисията по предлаганите мерки за много сложни секуритизации. Много важен е анализа на клиента, всестранния анализ на клиента и предварително искане на съгласието на надзорният орган за подобни сделки. Не искаме, разбира се, да претоварваме с работа регулаторите и като компромис предлагам комисията да анализира нуждата от подобно искане, особено като се има предвид новите, сред, новите мерки във връзка с а, а, кредитните слопове 2 а, и във връзка с а, странният анализ на клиента. Във всеки случай тези мерки Във всеки случай тези мерки а, се опитват да а, намерят равновесието а, между а, различните страни на тези предложения. Затова, колеги, ще приема вашите забележки и предложения относно а, проекта за предварителен доклад, а, който внасям. И разбира се, ще е, обсъдим въпросите с е, докладчиците в сянка. Благодаря, Арлин. На преводачите им беше доста трудно да ви следват. Първо докладчиците в сянка. Нямаме представител на НП. Вики, искате ли вие да сте на следващото място? Това е много важен законодателен акт. Не само заради това, което прави, а заради посланието, което отправя. На други места говорим за законодателство или мерки, които могат да станат в бъдеще, как може да изглежда надзорната архитектура – какви могат да са бъдещите мерки, а тук говорим за действия, които трябва да бъдат предприяти сега. Ето защо е много важно всичко това, което се казва за оценката на въздействията, по-доброто нормотворчество да бъде приложено на практика тук от тази комисия в този законодателен акт. Действията, които се обсъждат за секюритизацията на банките, за възнагражденията и за капитала в търговския портфейл. Са трудни за уреждане, много трудно е да се разбере самия текст на предложената директива. Човек трябва да знае как стоят положението с директивата за капиталовите изисквания и всичките промени към нея, за да разбере, разбере този текст. Даже и за специалисти текстът е прекалено сложен, а ще има много сериозни последици. Не е извършена добра оценка на въздействието. Миналата година имаше такава оценка по Базел, която обхвана участие и капитала в търговските портфейли – но както вече съм казвала, само част бе обхваната. А тук говорим за това банките да увеличат е, капитала си с 2 на 100 от БВП в еврозоната. Когато се разгледа така наречената корелационна търговия в Базел, въпросът бе сметнат за толкова тежък, че от банките се очакваше нова оценка на въздействието. Трябваше да попълнят отговори на хиляди въпроси. Това трябва да стане до юни. И банките ми казват, че отражението на всичко това ще е много сериозно. Цифрите, които визират регулаторите, също са доста значими – Имаше заседание на екипа по Базел в Сингапур, който се занимава с тези въпроси. И някои колеги там са изразили доста сериозни тревоги. Има пълен консенсус, че банките трябва да държат повече капитал за търговския си портфел и секюритизацията си. Всички банки и политици са съгласни с това. Трябва повече капитал и по-голяма ликвидност за дейността на банките. Въпросът е как ще се реализира това и в какви срокове. Нека да цитирам Лорд Манделсън, бивш комисар, който е от партия опозиция на моята, но аз съм съгласен с това, което каза той преди две седмици към представителите на реалния бизнес. Той каза – трябва да се приложат нови правила по такъв начин и в такива срокове, че да не се създаде в момента несигурност и да не се изложи на риск способността на банковата система да финансира нуждите от кредит на глобалната економика в процеса на възстановяване. Напълно съм съгласна с тази теза. Затова наистина трябва да си дадем сметка какви ще са последиците. Някои от банките казват, че те ще са сериозни върху способността им да отпускат кредити. Като се им предвид това, което казва господин Штраус Кан тази сутрин за необходимостта парите в частния сектор да започнат да текат отново, това са неща, които искам да се случат в стратегията на 2020 година Искаме ниско въглеродоемки технологии, по-голяма енергийна сигурност, информационни технологии. Това са големи инвестиции, които ще искат частни средства. И така, нека наистина да бъде извършена една точна оценка на въздействието. Не съм сигурна, че комисията постъпва правилно, като не провежда никакво изслушване по въпроса. И искам нашата комисия да каже. Това, което правим в Европа, трябва да се вземе предвид в световен план. Искам да чуя Федералният резерв, какво го тревожи. Той никога не е прилагал Базел 2. Да кажеме, ние планираме това. Вие приемате ли го? Ще предложите ли всичко това в сходен срок? И ако големите банки се оплакват от отражението върху търговския портфел, нека да го направят публично тук пред нашата комисия. И така, ако ще реализираме тези увеличения на капитала, искам да съберем доказателствен материал, да знаем дали те могат да се реализират или не. И трябва да повикам всички тези заинтересовани страни да ги изслушаме в нашата комисия. Докладчика каза, че ще се вслуша в добре аргументираните твърдения и независимите твърдения. Мисля, че трябва да осигурим независимост на нашите твърдения. По въпроса за възнагражденията, тъй като той бе обсъждан надълго, Основният въпрос е защо само в Европа? Това не се ограничава само до G20. И така, защо само в Европа? Защо само банките? Макар и да има някои изходни изменения в пакета пред нас, аз самата смятам, че ако една държава членка и иска да приеме политика, която твърля. политиката на Г20 по отношение на възнагражденията, може да го направи по собствена преценка. Не трябва Европейският съюз да се произнася по това, защото това засяга способността на държавата членка да събира данъчни постъпления и за това решението трябва да се вземе отделно от държавата членка. Паскал. един а, а, политически анализ на до, доклада на госпожа Маркати, Макарти. А, той съдържа два елемента, които върват в правилна посока. Първо, а, да няма а, променливо възнаграждение за ръководителите на банките и а, също така таванът за променливото възнаграждение – Мисля, че тук трябва не само да излагаме принципи, защото много лесно препоръките на Г20 могат да бъдат заобиколени, тъй като банките са вече разработили начини да заобикалят тези изисквания и принципи. Трябва да бъдем по-точни в регламентирането. По отношение на дефинирането на променливите възнаграждения, Включвате ли тук в променливата част на възнаграждението а, така нареченото Golden Hello, а, а, златното здрастие, ако щете, защото е, в променливата част на възнаграждението се състои, може да се състои от различни части. И може би не трябва тук е да обсъдим една по-точна дефиниция на самото понятие на променливо възнаграждение, за да не може то много лесно да бъде заобикаляно. Два елемента, върху които ние, по които ние ще внесем изменения, тъй като искаме да отидем по-далеч от вашия доклад, а, това е комплексната секюритизация и е, е, използването на ресекюритизация. Е, никой не може да а, е, дефинира какво значи това. Никой не може да оцени а, е, рисковете, така че има а, две възможности. Ако не може да се оценят а, рисковете, тогава как може да имаме доверие на банките, а, за да а, дават на регулатора, че те ще дават на регулатора а, надежна, достоверна информация. Може в такъв случай да се кажем, нека по-скоро да възприеме друг подход, да не се приемат рискове, да има достатъчно категорични ограничения, за да не могат банките да използват а, тези продукти, чието полза, чиято полза за економиката съвсем не е доказана. А, твърди се, че това са инструменти за финансиране, финансиране на реалната економика но аз установявам, поне в Европейския съюз, от как съществуват тези инструменти, т.е. от средата на, и края на 90-те години на миналия век, от, от как те съществуват, растежът е много нисък. Когато използвахме много по-малко рисковани и много по-простички инструменти, растежът беше по-висок. Така че не виждам защо е, безкрайното осложняване на финансовите инструменти може да се смята, че ще създаде възможности за по-високи темпове на растеж. От последните 10 години това съвсем не е доказано, тъкмо напротив, виждаме, че те носят сериозни е, рискове за цялата економика. Е, и дори ако другите не го направят, мисля, че ще имаме полза да въведем една по-малко сложна система, в която рисковете могат по-ясно да бъдат идентифицирани и не мисля, че, ням, че ще загубим, ако контролираме малко повече инструментите за комплексна секуритизация, които се използват от европейските банки. И накрая а, а, въпроса за търговие с обезпеч... търгуване на обезпечения. Има четири банки в Европа, които извършват подобни сделки. На целият бан... огромен банков пазар само четири банки търгуват по този начин. Очевидно тези четири банки лобират, за да защитат своя бизнес. Смятам, че е, ние носим отговорността така малко да се отстраним от това лобиране и да видим дали този инструмент носи повече плюсове, отколкото минуси и неудобства. И тогава да въведем по-строги правила. В никакъв случай обаче не, не трябва да чакаме, както някои го предлагат, нови проучване, нов анализ на въздействието върху един ограничен пазар, в който, както казах, търгува, на който търгуват само 4 банки. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка на АЛДЕ, от АЛДЕ. И ще се опитам да разгледам нещата в същията последователност, която го стори докладчика. Първо, интересен въпрос за възнагражденията и премиите. Тази сутрин чухме от Марио Драги, когато той говореше най-общо за това какво искаме да бъде състоянието на нещата след приключването на финансовата криза, той каза, не бихме искали неприемливи стимули изопачени стимули, ако щете. Но дори заплащането с акции може да бъде подобен стимул. Защото ако от тях получавате дивиденти. Значи трябва да помислим за обществото и, цяло, не само за прих, не само за печалбата. като искаме печа, бонусите да се изплащат, премиите да се изплащат предимно в акции. Макар, че това е да е крачка в правилна посока, мисля, че тук може да спомисли още малко. И аз лично харесвам идеята а, средствата на бонусите да се събират в един пул, но да не се изплащат до едно по-късно, до една по-късна дата, когато може да се види наистина дали всичко върви както трябва. Не е достатъчно да кажем, че само е нещо, да го изразяваме в процент от основната заплата. Така беше подходено в САЩ, когато те решиха да ограничават а, премиите. Не съм сигурна за The Golden Hello, за, здра... за, за златен поздрав. Не знам как може да свържеме това с а, пенсиите. Мисля, че можем да направим нещо повече в това отношение. Харесвам идеята за еталонирането, а, защото знам, че наведнъж не можем да стигнем до там, до където искаме с един голям скок. Значи, добре е да имаме някакви жалони по пътя, по който искаме да вървим. Вече се обявиха доста големи бонуси от Deutsche Bank и не мисля, че по този начин банките си правят услуга. Би трябвало да покажат, проявят по-голяма въздържаност. Аз също съм загрижена от общото въздействие на всичко това. Не става дума само въздействието на тази директива. Имаме и други актове. Дефиницията на особен капитал, за това, че няма вече да има на разположение хибридни продукти и така нататък. Значи от а, е, директивата за капиталовите изисквания CRD2 а, е, може да очакваме а, е, значително а, забавене и без това, но може да направим един семинар за CRD4, т.е. по отношение на ликвидността. Това е нещо, което трябва да обсъдим с координаторите по-късно днес. Мисля, че не трябва да забравяме възможността да комбинираме тези две неща. Това може да се окаже малко трудно по отношение на а, графика за гласуване, но аз а, бих искала да се опитаме да го направим. Не виждам защо да не можем а, някакси да вмъкнем и нашия, грани, нашия график в рамките на това, за да можем да обсъдим и препоръките, които идват от съвета за финансова стабилност и от Базел. Защото ако направим корекции, те няма да бъдат така видими за широката общественост. А имаме задължение да работата да бъде колкото може по-прозрачна, когато се взимат е, е, е ключови решения в рамките на триалога. Разбира се, в крайна сметка това, което сме решили, излиза на бял свят, но не и доводите за него. Е, значи, за да спечелим месец-два, не мисля, че трябва да правим грешка по този въпрос. Е, има някои неща, които може да включим в делегираните актове. Примерно е, мерките за прилагане, нещо, което се обсъждаше вчера по време на обед. Е, и там проблемът, и то отдавнашен проблем е, че става дума за мерки за прилагане – които отиват отвъд първо ниво и макар и да върви в правилната посока, ако прочетете вестниците, ще видите, че вече се правят предложения за комисията на ниво 3 да прави предложения, които ще се отразят на тяхната позиция при преговорите. Е, не искам а, е, а, е, бъдещите агенции да имат а, а, такива правомощия при едни бъдещи преговори. Не смятам, че това е правилно. Затова трябва да внимаваме с делегираните, с делегирането. Не, че ще се откажем изобщо от него, но, но не е така проста работата. значи, прехвърлянето на прекалено много чрез делегиране може би не е правилният подход в много случаи. По сложните секюритизации не виждам защо изобщо те трябва да бъдат включени тук. Вече имаме директивата за капиталовите изисквания 2, CCR2, имаме изискванията за комплексна проверка на клиентите и ако, ако а, а, тя не бъде извършена, има определени а, капиталови а, а, а, санкции, и защото всъщност пропорционалност, съразмерността трябва да отчита сложността. Докато не бъде доказано, а, че съответната институция е извършила изискуемата комплексна проверка съгласно CRD-2, е, те ще имат е, тези капиталови, трябва да понесат тези капиталови е, разходи, санкции. Но, както виждаме, никой не може точно да каже какво, се, какво значи пресекюритизацията. Някои от тези процеси са динамични и самият факт, че те са динамични, не значи, че ги, те са по-необходими. Така че мисля, че съветът тук е, е взел правилното решение, като е заличил тези е, текстове. Мисля, че това, което може да направим, така както беше при секуратизацията в CRD2, да включим клауза за бъдещ преглед е, на директивата в светлината на бъдещият опит. А, е, не мисля, че това би било излишно нито пък повърхностен подход, защото а, а, иначе можем да се окаже, може да се окаже, че ще има неочаквани последици, някои от тях вредни. Мисля, че ако имаме изслушване, трябва да разгледаме въпроса с корелационната търговия и какво ще бъде какво ще бъде въздействието на определене на минимални равнища. Знам, че подобни минимални равнища още не са определени, но освен това, че това може да се направи чрез делегиране, трябва да разпишем някои ограничителни условия на процеса на делегирането. Мислех, че това е всичко, което имах да кажа до тук, а сега а Гула. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчика госпожа Макарти за нейната работа. Мисля, че работата е не само задълбочена, но и смела. Защото това е проблем, а, по който не е работена достатъчно през последните години. Разбира се, всички бяха предпочели да има предпазни мерки вътре в самите предприятия, които да предотвратяват злоупотребите. Но на лице са такива злоупотреби. И, е, и е, смешно е, е, че искаме да изследваме въздействието на мерки, за да защитим хора, които е, е си живеят добре не, три забележки. Първо, по един въпрос, който се отнася до всички доклади, които обсъждаме днес. Ще чакаме ли американците или няма да ги чакаме? Сами ли ще вървим напред или не? И освен това, мисля, че твърдо, едва ли може да се твърди, че най-доброто решение е само глобално за да не присвоявам, за да не кажем, че ще, може ще трябва да имаме регламентация само на европейско ниво. Съвсем набързо ще кажа, че идеята за ограничаване на променливата част от възнаграждението изглежда много разумна. Разбира се, самите фирми трябва да е, решат е, как да увеличат фиксирания дял от възнаграждението на своите служители. И последната ми забележка, аз самия никак не се боя, е, че органите, които създаваме, не се боя, че тези органи, които създаваме, а, а, по някакъв начин ще пострадат от еталоните, които се предлагат, които аз на практика подкрепям. Добре е да знаем какво става в отделните предприятия и финансови организации. Okay, I, I think that, that uh, Vicky wanted to reply to some... Вики иска да вземе отношение по въпросите за оценката на въздействието. Ще дам думата накрая. Господин Клут. I think you signaled, yes? Ja, ähm, vielen Dank. Благодаря. Най-напред искам да кажа един, едно изречение от Паскал, а именно, че дерегулир, дерегулацията на финансовите пазари не допринесоха до растежа, до економическия растеж в обществото. И мисля, че наистина това изречение е много любопитно. Една мисъл, която заслужава внимание. А, това е важно и за признанието на Европейския съюз сред гражданите. Иначе искам да направя една забележка а, по отношение на възнагражденията и политиката на възнаграждение. Много граждани вследствие на кризата виждат, че доходите им намаляват, губят се работни места. Виждаме какво се случи в Гърция. И тези граждани виждат, че чрез намалените си доходи те финансират всъщност грешките на банкерите. Така че въпроса за възнагражденията при банките е много важен и трябва да намерим един мъдър, едно мъдро решение на този проблем. Трябва да има ограничение на възнагражденията. По такъв начин хората ще могат да разберат, че тази система е социално приемлива. от моя собствен контекст мога да кажа, че е важно да намерим едно такова разумно решение, защото това би допринесло за приемането, както казах, на Европейския съюз сред гражданите. Защото хората възприемат кризата, финансовата, и економическата криза като скандал защото много банкови банкови чиновници получават бонуси, така че важно е как ще регулираме тук. Трябва да преценим всеки, всяко предложение за изменение. И мисля, че трябва да работим в тази посока много активно. Благодаря. Благодаря. Аз не искам да говоря прекалено дълго, но искам да кажа следното, тъй като материята е много сложна и това доказаха изказванията на преждеговорившите. Искам да говоря за метода на работа, няма да говоря за съдържанието на работата, искам да говоря за метода на докладчицата, начина по който Айлин третира тази високо сложна материя. А, хубаво е тази комисия да си свърши домашната работа добре, но тя каза, че е отворена с допълнителна информация, които обаче са независими информации. Тоест, не информация от бизнеса, а информация, която е аргументирана и независима. Тя каза, че е, би предприела промени в текста си на базата на тези информации. И мисля, че този начин на работа е чудесен и много важен, когато особено става дума за е, реформа на пазара. Искам да я подкрепя в този и подход. Мисля, че може да сме само доволни от този метод на работа и може на базата на този метод да получим един много добър продукт. А, както и вие, госпожо председател, казахте, хубаво е да доп... получим допълнителна, допълнително експертно мнение. Това също е нещо много разумно. Никой не е против допълнително експертно мнение и по отношение на сложните пресекюритизации, е, мисля, че може да вървим по друг път от този, който вие предлагате. Благодаря. Uh, thank you. I think Vicky was doing the, her best interpretation of a blue card earlier on, so uh, I'll give you the... Вики мисля, че поиска думата с синя карта. Имаме много добри преводачи. Но се притесних, когато Силви спомена името ми и след това не чух какво точно казва за мене. Когато се отправят лични забележки, хубаво е да се превеждат. Аз нищо не чух, каза председателката. Точно това е проблема. Хубаво е, че предложихте да взема думата във връзка с оценката на въздействието. Няма насрочено заседание на докладчите в Сянка по директивата за капиталовите изисквания номер 4. Хубаво е да имаме някакви заседания на докладчите в Сянка преди крайния срок за изменения. И така и така съм взела думата по комплексните секретаризации. Трудно е да се каже какво е комплексна секретаризация. Това, което е комплексно за една институция, може би не е комплексно или сложно за друга. Така както професионалните инвеститори изискват различен подход от подхода към инвеститорите, които не са професионалисти. И така можем да кажем, че да видим дали дека И2 е проработила, дала резултати. Или да се види каква е разликата в сложността и в комплексността, тъй като това може да изисква различен подход. Ще дам думата на Силови. Това, което бе казано за оценката на въздействието е, че ние искаме не само такава оценка за банките, ние искаме оценка на въздействието върху реалната економика. Това е основният смисъл от оценката на въздействието и това съвпада с казаното от Марио Драги сутринта. Силови? А, а, може да кажем, че Френски е много лаколичен език. Не съм говорила нито за третата, нито четвърта директива. Единственото, което казах е, че а, не трябва да бавим нещата, защото трябва да видим обаче какъв е, трябва да видим обаче какъв е, какво е въздействието върху реалната економика, защото хората, които създават тези закони, много пъти не си задават този въпрос. Всичко това е, което казах. Um, maybe, uh... Трябва да се опитаме да им наложим някакви наказания. С това приключихме с списъка на желаящите за изказване. Докладчика. Много въпроси бяха повдигнати. Ще взема отношение по някои от бележките на Вики. Най-различни хора искат оценка на въздействието. Някои искат такава оценка, защото искат да знаят дали ще има отрицателно и положително въздействие. Други искат такава оценка, защото искат да се отложи процеса колкото се може повече. Повечето от аргументите, които изложи Вики, бяха представени от банковото лоби, което дойде в моя кабинет. Трябва да се повдигат наистина тези въпроси, трябва да разгледаме тревогите на банките, но имаме и други въпроси, на които трябва да намерим решение. Трябва да намерим точния баланс. Не може да се каже, че не е извършена оценка на въздействието. Правени са такива оценки, включително те са напрежението на банките от национални статистически институции. Не е редно да се каже, че няма никаква оценка на въздействието. И трябва да внимаваме дали има нужда от допълнителни оценки, просто защото искаме да се прави такова упражнение. Иначе, ако наистина има реални проблеми, свързани с реалната економика, капацитет за отпускане на кредити, те трябва да бъдат решени, да бъдат разгледани. Но до голяма степен тревогите на банките не засягат тези два проблема. Секюритизацията и търговския портфейл. Те касаят по-скоро дека и 4. Общото виждане е, че дека и 4 представлява по-големи затруднения от дека и 3 и трябва да се разгледа по-подробно. Това, което казахте по цитата от Лорд Манденсън, не беше кой знае колко брилянтно. Господин Манденсън ясно подчерта факта, че трябва да се реформира културата на банките и трябва да се осигури стабилност на банковата система. В неговата реч той говори за кумулативния ефект от редица мерки, а не само от това, което се съдържа в доклада за ДКИ-3. Няма държава членка в съвета на министрите, която да иска отлагане на реализацията на предложенията. И през това казах, че съм готова да разгледам някои въпроси, ако те се нуждаят от решение. По въпроса за възнагражденията, който бе повдигнат от Вики Форд, вижте предложенията, които съм направила. Те не отиват по-надалеч от предложенията на Г20. Въпросът опира до това как ще ги тълкувате. Може да ги обсъдиме по-подробно. Защо само банките? Защото, Вики, според мен, банките доведоха до финансовия срив с прекомерния риск, който поемаха и с структурата на възнаграждението. Затова трябва да регулираме банковият сектор. Ако и други сектори бяха направили същото, щехме да наложим същите мерки. Това е основната причина. Това мислят гражданите, макар и вие да не мислите по същия начин. Един друг въпрос. Какво ще направи Европа? Само тя ли ще го направи това? САЩ ще го направят ли? От предложенията на Г-20 става ясно, че заключенията ще бъдат приложени с нормативна уредба. Ако разгледате предложенията на САЩ, ще видите, че някои от тях са по-строги от предложенията на Европа. А съм сигурен, че някои колеги ще предложат по-строги предложения в унисон с това, което правят САЩ по тези въпроси. Председателката повдигна някои важни въпроси а именно да се занимаваме с общото възнаграждение, пакета от възнагражденията, кои елементи трябва да се считат за променливо възнаграждение. Аз не казвам, че предложението е последното и идеалното решение, но все пак според принципите на СФС трябва да осигурим баланс и съразмерност. И казвам, че не може да имаме съразмерност на възнаграждението, ако 90 на 100 от него се дължат на премии. Ето защо трябва да разгледаме цялостния пакет от възнаграждение. По въпроса за акциите, съгласен съм с председателя, че мотивът за печалбата се остава в акциите. Ако обаче се изплаща възнаграждението от участие в акции, разликата е, че директорите и служителите имат вече дялово участие и интерес към дългосрочните резултати от дейността на банката. Трябва да разгледаме и пенсионните схеми. Готова съм да разгледам всички тези предложения и ако има добри предложения, с радост ще ги приема. По въпроса за комплексната секуритаризация, трябва да видим, както каза Шаран, дали ще подкрепим линията на съвета и да се махне всичко това, тъй като вече се прави по линия на ДКИ-2 и правно-технически анализ. За да ви за да разберете моя подход, аз просто реших, че без доказателствен материал няма да правя за радикални промени. Промени ще правя само ако има доказателствен материал и оценки на въздействията, които ме кара да стигна до различни изводи. Сега по въпроса за изслушването на този проект. Знаете, че много въпроси изискват изслушване. Въпросът е дали ще водим е, ще проведем изслушване по два елемента от е, ДК и 3. Мисля, че принципно всички са съгласни, че трябва да се осигури повече капитал на банките – мисля, че можем да уредим тези въпроси и без да провеждаме изслушване по тях. Ще прочета новите дати, които могат пак да се променят леко. Крайен срок за изменения 25 март. Разглеждане на измененията 26 април. Гласуване в комисия 3 май на пленарно първото пленарно за юни месец. Това е сегашния график. Разполагате ли се с картите за гласуването? Аз самата я нямам. Нека да преминем към гласуването. Оставих си картата в Страсбург на пленарно. Може би някой да изтича и да я вземе. How many people? Have, have we, what's, what's the voting card situation? Как стоят нещата с карта за гласуване? I think, I think we'll have a break for a couple of minutes whilst we, we get off. Ще направим кратка пауза, за да се подготвим за гласуване. Okay, members, I think, um, can, we, can we take a test vote on, on... Да направим пробно гласуване в електронен режим. So would, would, would members like to, to vote? It doesn't matter how you vote. Моля, гласувайте, няма значение как. Само да изпробваме картите и апаратурата. Mine doesn't work. Open the vote. Open the vote.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 Right. Всички гласуваха? Край на гласуването. It's not a real vote, it's a test vote. Това пробно гласуване не е реално гласуване. Okay. No surplus. okay. okay, right. And at the moment we... You haven't got your card. Нямате карта ли? Изпратете някой да ви я вземе. Um, if it becomes crucial, we'll, we'll, we'll deal with that. Няма такава възможност. Добре, ако е важен, ако стане важно това, ще вземем съответните мерки. И сега доклада на Гарсия Мигел. Шесто изменение, което е за, против, въздържали се и приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, приема се. Единайсто. За, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение. Вместо и в necessary да се запише комисията ШАО, който е за, против,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 Моля. Докласуваме анблок изменението от тук до края. И така до края изменението. За, против, въздържали се, приемат се. Гласуваме текста с измененията към него. За, против, въздържали се, Да гласуваме законодателната резолюция за, против, въздържали се. Два про... гласа против, на въздържали се. А вие сте за. Приема се. Поздравление. Right. Um, now we move to the to the vote uh, on the draft report by... гласуваме за проекта доклада на господин Каза. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се. По четвърто ще гласуваме поименно електронно начало. Всички ли гласуваха? По четвърто изменение. Всички ли гласуваха по четвърто? Край на гласуването. Край на гласуването. И резултата. Прието. 12-то изменение за. Против въздържали се прието. Пето за. Въздържали се приема се.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 Компромисът е, по изменение 15 за против въздържали се приема се. Компромисът по изменение 16 и 17 за против въздържали се приема се. 18 за против въздържали се е прието. Компромиса по 19 и 9 изменение за против въздържали се прието. Десето изменение за против въздържали се прието. И сега гласуваме по целия текст измененията за против въздържали се. Приема се и сега гласуваме за законодателната резолюция за против въздържали се. И резолюцията е приета. Поздравление за докладчикът. Сега гласуваме по моето становище. Ще гласуваме, както се съгласихме, амблок. Всички, които са за, моля гласувайте, против въздържали се, единодушно приемаме. Само поздравлявам се. И с това приключихме ли гласуването? С това приключваме гласуването. И сега продължаваме нататък. С точка 12. Тя е, е, се отнася до произвеждане на измененията, е, свързана с публично предлагане ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност. Така наречените проспекти, брошури проспекти. Но тъй като докладчика е излезъл, ще направим кратка пауза, докато се върне. Jean Paul, did you want to say something? No, no, no. Vicky Ford, sorry, Vicky Ford. Oh, Vicky, you wanted to say something? Um, well, we just had a fantastic... Току-що приключихме едно чудесно, чудесна среща с докладчиците в Сянка. Разгледахме някои от чудесните компромиси и мисля, че се очертава консенсус. И мисля, че е чудесно, когато имаме споразумение между различните групи, особено когато става дума за намаляване на бюрокрацията. Ще докладвам за резултатите от тази среща. Right. The wanderer returns. И <laughs> е, така, съблудената овца се завръща. Вред гърба ти казахме някои хубави неща и сега ти давам думата. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря на всички колеги и на докладчиците в Сянка за техните предложения и на докладчиците в Сянка за това, че ми отделиха време за лични разговори разговори да обсъдим съответните предложения. Мисля, че доста напреднахме при изработването на компромисните предложения. Е, каскадата за сектора на потребление – Споразумяхме се за това, че емитентите трябва да отговарят за съдържанието на проспекта, когато те е, съответния емен, е, еминент го издава или одобрява неговото използване от трети лице, лица. Ако някой финансов агент използва проспекта без разрешение или ако го модифицира, тогава е съвсем ясно, че този агент е отговорен за своята постъпка. Мисля, че тук бързо се споразумяхме. И това е нещо съвсем логично и разбираемо от само себе си. Сега с документа за ключовите инвеститори искахме да подсигурим че не през есента на тази година да имаме една допълнителна оценка в замяна в контраст с това, което имахме до момента, т.е. обръщаме се към комисията да се вземат предвид тези два документа и да бъдат съгласувани. Хубаво е да документа да е по-кратък и по-разбираем от съществуващия в момента документ за ключовите инвеститори. В разговорите с комисията и с съвета Предложихме един праг от 5 милиона. В момента имаме праг от 2,5 милиона. Този праг се отнася за малките и средни предприятия. Искаме да увеличим прага, за да може да помогнем на малките и средни предприятия да намалят бюрократичната си тежест. Мисля, че този прак от 5 милиона евро е разумен. Ние искаме да осигурим финансирането на малките и средни предприятия и то така, че то да не бъде зависимо само от банките, а от цялостния капиталов пазар. Квалифицирания инвеститор, кой, за, който, за когото става дума в тази директива, според нас – е определен достатъчно и нямаме нови аспекти, които да прибавим в тази дефиниция. Но статута на квалифицирания инвеститор трябва да бъде съответно уточнен и трябва да бъде и за този статус трябва да бъдат информирани инвеститори и емитантите. Не ни трябва непременно допълнителен регистр, въпреки че държавите членки са на различно мнение, Италия, например, предпочита допълнителен, отделен регистр, но опита с такива регистри не е достатъчен, защото в много от страните такива регистри не съществуват. По отношение на изключенията и на правата на емисии. Трябваше да направим разли... разлика между нови акции и между облигации. Тук имаме един, едно изменение от колегата Валс и го бихме, бихме го приели защото то цели облегчаването на правата върху облигациите. Имахме доста дълга дискусия по отношение на траенето на продължителността на, на проспекта. Комисията предложи удължаване на срока, съветът е по-резервиран. Аз смятах, че един базисен проспект, т.е. проспект, който може да бъде използван няколко пъти за няколко траншове от облигации, например, в рамките на години, а, мисля, че можем да удължим един такъв срок за проспекта за 36 месеца. Но срокът за момента е 12 месеца за нормален проспект, а за 24 месеца за един базисен проспект. И накрая един въпрос, който предстои да бъде обсъждан поне до гласуването. Това е това е вземането предвид на търговията с обезпечения а, как ще се справим с, това, с тези изисквания? На, на, на какви изисквания трябва да подчиним те, тази търговия? Разбрах, че някои търговци приемат доброволно определени правила. Тогава се запитах защо официално те не се включат в регулирания пазари, докато това не е така може да съществува накърняване на конкурентоспособността и на пазара. И последното е изключението, изключението от е, задължението за издаване на проспекта. До момента имаме 50 е, 000 като прак за изключение. Въпросът тук е дали да запазим този прак или пък трябва да го увеличим. Мненията бяха различни, но мисля, Но е, много е възможно аз нещо да не съм доразбрал. Имаше мнение за 100 хиляди, за 250 хиляди, но може би моето предложение е 100 хиляди да е един разумен праг, защото един частен инвеститор няма да инвестира а, доброволно в а, един единствен документ 50 000 евро. Затова смятам, че трябва да обмислим въпроса, вземайки предвид отделни случаи, и ако съществуват мненията, че трябва, повече мнения, че трябва да прага да се увеличи драматично, трябва да, може би, да помислим отново за тази прагова стойност е, виждате, че по принцип постигнахме съгласие по критичните пунктове. Единственият отворен въпрос е при какви условия да се случват да се случва търговията с обезпечение. Тук моето мнение е съвсем ясно. Ние не би трябвало да регулираме този пазар, тази търговия. Би трябвало да го оставим такъв какъвто е в момента, с надеждата, че е, различните, че, обраб, че различните директиви, които предстоят да бъдат обновени и и е, допълнени ще се заемат с проблема. Благодаря. Um, I'm just looking to see. Mr. Diogo, did you? Oh, did you ask for the floor? Yes. Senhora Presidente, muito obrigado. De uma forma muito rápida, queria apenas agradecer. Благодаря, госпожо председател. Искам накратко да благодаря на докладчика за работата, която е свършил. Той е проявил голяма ангажираност за постигането на компромис по редица въпроси. И мисля, че работата му е дала резултат. Проведохме заседания в началото на следобеда, които минаха добре. Докладчика и докладчета в Сянка се събраха за да обсъдят тези въпроси. Затова просто исках да изразя своята благодарност. Има някои колеги от групата, които внесоха изменения, които послужиха за изходната позиция на компромиса. И мисля, че картината е розова. Надявам се, че всичко ще мине гладко до гласуването. Катрин. Благодаря на докладчика. Той наистина е разработил добри компромиси, които ще се приемат от мнозина от нас. Приветстваме този подход. Особено компромиси C, D и E, латинско. Остава още малко работа по компромис, но мисля, че ще постигнем основната цел. Относно многостранните търговски платформи, се нуждаем от повече яснота. Значи на заседанието приехме 50 000 като прак. В превода чух 100 000 Цифрата е реално е 50 000. Благодаря ви, колега, за свържената работа и се надявам и по-често работата в нашата комисия да протича в този колегиален дух. Anybody else to speak? Ah, Peter. Yeah, I think Wolf has has got the picture. I think he... Питър. Волф е постигнал правилно. Ние се интересуваме принципно от това, от този доклад. При е, предишното разглеждане на проспектите Крис Шуна говори надълго и на широко за така наречената паспортизация – това е много важен въпрос, тъй като може да се предложи същия подход и спрямо други директиви. Много важно е вие да одобрите това, защото по този начин европейският бизнес ще може да използва средствата на капиталовия пазар. Това ще стане така чрез принципа на паспортизацията. Радвам се, че сте го запазили този принцип и обръщате внимание на него. Това е правилен подход. Относно многостранните търговски платформи, правилата за концентрация. Не искаме да се очертаят е, монополи. Не може само някои борси да извършват подобна дейност. Знаем, че много често въпросът опира до това да постигнем консенсус в комисията. Ако постигнем консенсус по тези въпроси, ще имаме консенсус и по други доклади. Ще осигурим последователност на нашата работа и по другите доклади. Докладчика. Да, много благодаря отново за коментарите. Аз нямам какво много да добавя. Може би е хубаво да уточним оставащите два въпроса, за да може след две седмици да гласуваме. Благодаря. Uh, is... Благодаря. Ще гласуваме идната седмица на 23 март. евентуално, за да можем през май да го приемем на пленарно заседание. Обаче тук малко избързахме и няма докладчика по следващата точка. Нека направим една пауза от 5 минути, докато, може, докато намерим докладчика.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 Okay, the... Uh, и така, мисля, че вече всички сме тук. Почивката беше полезна, а, защото аз седя в този стол без прекъсване вече два дни и се радвам, когато мога да се разтъпча. Така, малко сме напред а, от графика, но както знаете, тези часове посочени в дневния ред са само ориентировачни и сега ще обсъждаме измененията по директивата за лица управляващи фондове за альтернативни инвестиции и давам думата на нашия докладчик Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви се извиня. А, да се извиня на специалистите по околната среда, за количеството хартия, което е използвано, обаче твърдо се иска измененията да бъдат на лице на всички официални езици. И както виждате, трябва дума за един много внушителен куп а, документи. Сега по същество. Вчера съветът Екофин реши да отложи обс... дискусията по директивата за лица управляващи фондове за альтернативни инвестиции, директива, за която Испанското председателство предложи няколко компромиса. Когато научих за това решение, реших, че то не е толкова страшно. Знам, че съществуваше политически проблем, относно третите страни и режима спрямо тях. Знаех също, че като се има предвид, имат предвид предстоящите избори в Великобритания, британският министр-председател не би искал подобни решения да бъдат взети на това заседание на Екофин. Защото, въпреки че Великобритания не е имала блокиращо мълцинство Значи въпросът ще бъде решен в недалечно бъдеще. И а, това ще даде възможност на Испанското председателство да продължи преговорите, да доточни някои неща и да представи компромис на страните членки, който да отговаря на желанията на всички. Колкото до парламента. Мисля, че това отлагане на взимането на решения не трябва по някакъв начин да нарушава нашият график най-малкото не трябва да го нарушава сериозно. Може да използваме допълнителното време, с което разполагаме, да отложим малко гласуването, така че да не сме под такъв голям натиск, за да свършим работата по-бързо, нещо, което не е отрицателно в никакъв случай, но, из... но в никакъв случай не може да чакаме позицията на съвета преди да възприеме нашето становище. директивата, примерно, за, за услугите и за плащанията, директивата за рейтинговите агенции. Във всички тези случаи парламентът определи своето становище преди съвета. Особено в, при директивата за услугите за плащане, ние гласувахме на 12 септември 2006, а съвета се споразумя чак през март 2007 година в пленарна зала кленувахме компромис на първо четене през април 2007. Същото се отнася и за рейтинговите агенции. там имах, постигнахме до компромис по въпросите, които бяха доста деликатни. Мисля, че това да вземем решение, становище преди съвета, ни дава предимство в преговорите. И е така едно добро вдъхновение ще даде възможност, ще вдъхнови съвета в неговата работа. За това не трябва да отлагаме предстоящо гласуване по този доклад. И по напротив, ако гласуването в пленарната зала може да бъде модифицирано, ако няма достатъчно време до взимането на решение, за да може да се постигне подходящ компромис. Това имам да кажа по графика. Мисля, че никой няма да ни разбери, или на малкото голяма част от общественото мнение няма да ни а, разбере, ако сте всичко това, което се каза от ръководителите на отделните държави, от Г20 и прочее, ние започнем да протакаме приемането на тази директива. Онези, а, а, има, разбира се, онези хора, които са против тази директива, но и докладчика и парламента трябва да настояват на своето и това е становището и на комисара по време на срещата с националните парламенти. По време на първото обсъждане се ангажирах да разговарям за компромис на основните пунктове и разговарях с докладчите в Сянка онзи ден – по всички въпроси, които ви представям. Разбира се, нямаше достатъчно голямо, голям, достатъчно дълъг срок между представянето на документа и внасянето му в комисия, но разбирате, че обема на а, измененията и сложността а, на въпроса а, а, ни, а, трудно бихме могли да работим по-бързо от това. Опитахме се да постигнем компромис по всички важни въпроси обаче. Обсъжданията с докладчиците в Сянка са започнали. Не, аз съм човекът, който трябва да каже каква е тяхната позиция. Ще кажа само, че се надявам, че ще можем да постигнем един добър компромис в парламента. И това е още по-необходимо, защото ако не постигнем такъв компромис тук, ще бъдем по-слаби в разговорите си с съвета. В по-слаби позиции, на по-слаби позиции ще бъдем. Обаче, ако се, и ако се покажем твърди, прекалено твърди, тогава няма да може да стигнем до споразумение. А споразумение, което е абсолютно необходимо. Колкото се отнася до различните пунктове, днес ще бъда кратък. Предпочитам да чуя това, което има да кажат колегите. По отношение на обхвата, мисля, че ще намерим споразумение въз основа на предложенията, които се състоят следното. Какво да влезе в приложното поле на директивата, като изоставим всичко това, което не, не си струва да бъде регламентирано. За да бъдем последователни, аз предлагам от една страна да се придържаме към принципа за съизмерност и предлагам в едно приложение да включим елементите, различните типове фондове с техните характеристики, при които може формалностите да се облегчат. И по този начин да уточним точно какви са а, изискванията, без които можем да минем. По този начин ще задоволим едновременно и онези, Кои искат да не обременяваме фондовете с прекалено много формалност, но все пак да зачитаме принципа, всяк, всичката, цялата финансова дейност да бъде регулирана и надзиравана. Предлагам ново въвеждане на прагове, но това е въпрос, който още се обсъжда, не само за изключение от директивата, не за изключение от директивата, но за да се вземат предвид исканията на малките фондове, за които ще бъдат прияти пропорционални, съизмерни мерки. Колкото а, а, до частният акционерен капитал, там а, тези фондове, които са с а, а, дялово участие, също трябва да се облегчат изискванията към тях. Трябва да кажа, че целта на регламента е по-добра правна сигурност, по-добър надзор, по-добро регулиране и не става дума и става, става, не става, става дума за предотвратяване на системните а, рискове, защото риск, а, кризата може да настъпи по други причини. И, и а, а, а, именно това не ми дава основание да правя изключения от а, Изискването от надзора за някой. Сега по въпроса за третите страни, там където решението на съвета бе блокирано. Откак представих моя доклад, вече много пъти съм казал, че началното ми предложение беше да изчакаме, за да видим как ще се очертае кон- консенсуса по този въпрос. Предложението, което правя днес, едновременно препоръчва запазването за един преходен период на частната система – като отворим възможност за регулиране, което може да се прилага и към третите страни и което може да даде възможност на управляващите фондове, които са извън Европейския съюз, да действат и в Европейския съюз. Тук има няколко хипотези. Първата хипотеза е признаването на еквивалентност. Онези, които са резервирани по този въпрос, а, се боят не само от активната фаза на комерциализацията, която може да настъпи в трети страни, където може да започнат да, започнат, да започне съдебно производство, което може да доведе до фалити. Това е аргумент, който, довод, който трябва да се вземе предвид и затова смятам, че трябва да има ясни и строги критерии по отношение на еквивалентността. Ясно трябва да се каже, че властите а, е, трябва да могат да се намесват по отношение на еквивалентността, защото някои страни членки се боят, че комисията няма да бъде така достатъчно твърда, е, за да а, е, противостои на искания за еквивалентност, които не са оправдани. Разрешете ми да кажа и аз нещо по този въпрос. Днес повечето страни, в повечето страни, частните а, инвестиции позволяват на институционните инвеститори да купува, да инвестират в фондове извън Европейския съюз или да купуват а, фондове, които са представени от управляващи, които са ситуирани извън Европейския съюз. И активният маркетинг – било активен е, а, а, а, това е, е, е една система, която, която е малко лицемерна, когато изведнъж някой решава, че харесва някой фонд извън Европейския съюз и иска да го купи. Но трябва да видим а, а, ако е примерно един френски институционен инвеститор купува чужд фонд, той поема риска, че ако се окажат трудности, е, е, че ще има орган, който ще отсъди и ще отсъди по принципите на еквивалентност. Какво предлагам? Значи преходният период, през който частни, ще продължат частни инвестиции да се правят по досегашният начин, да се проучи въпроса за как се въпроса за еквивалентността в, в трети страни и, или след като се проучи тази еквивалентност, се установи, че една трета страна може да се счита за еквивалентна, в този случай управляващите на фондовете ще бъдат равнопоставени с управляващите в Европейския съюз или пък не се признава еквивалентност на страната и тогава има, може да има две решения. Или радикалното решение фондовете в тази нееквивалентна страна тези фондове ще бъдат забранени за комерциализиране в Европа. А втората хипотеза е частните а, инвестиции да могат да продължат да се правят в тези страни на национално навлище да бъдат разрешавани. Има, разбира се, и трета възможност. Това е на европейско равнище да се направи, да се създаде режим за частните инвестиции с а, правила, а, които да уреждат положението на фондовете, чието управляващи не се намират в Европейския съюз, не са базирани в Европейския съюз. Това са възможностите за тези фондове в третите страни. Аз, разбира се, съм готов да изслушам ваши предложения. Предложения вече някои от които са направени от координаторите. Колкото до кредитните лостове, мисля, че те трябва да бъдат контролирани в момента, когато се представят проспектите, трябва да се види каква е точно тази политика и са националните надзорни органи също трябва да видят дали управляващите се придържат към политиката, която са обявили. И за да се избегнат рисковете от прекалената задлъжнялост с, за използване на кредит, при използване на кредитни лостове, трябва да съществува възможност да се определят рестриктивни правила за използването на левериджа дали е, ако се получи отрицателна информация по отношение на едни или други фондове и техните управляващи. Има и други въпроси, които са открити и по които моите колеги не се, съм, несъмнено ще се изкажат. Това са въпроса за депозитарите. Въпрос е да се види а, е, каква е отговорността на онези, които ги управляват и каква е отговорността на самите депозитарите. Тя трябва да бъде тази отговорност ясно дефинирана, като се избегне да може те сами а, да решават каква отговорност носят, така както те я разбират. Ако отговорността на а, а, а, отговорността на вложителите всъщност а, а, дали, или, или законът, където се, да изисква, когато изисква там, където се намира фонда, там да, да, да, да или пък да се използват акции за тази цел. А сега по въпроса за възнагражденията, те трябва да бъдат синхронизирани с това, което се реши за възнагражденията при банките. Това са само така някои наблюдения, които исках да споделя с вас. Ако забавим с няколко дни нашето решение и нашето гласуване, за да може да помислим още малко. А във всички случаи то трябва да се вземе на следващото заседание на комисията. Благодаря. Благодаря, Роберт. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да отдам дължимото на Жан-Пол Гозес за цялата свършена от него работа и за начина а, по който той е, води преговорите. А, това а, така е, а, предвещава добри резултати. Много важно е парламентът а, да осигури значително мнозинство в подкрепа на тези предложения, тъй като само ако имаме подобно голямо мнозинство, ще бъдем в силна позиция при разговорите с съвета. Освен това, много се радвам, че Испанското председателство не продължава да настоява този въпрос да се разглежда на заседанието на Екофинс вчера защото това ни дава възможност да преговаряме и с съвета, и с комисията. Тоест, така, това ни дава едни много по-силни лостове, ако искате така да го кажа. Испанското председателство опита да направи прекалено много компромиси с националните е, е, е, страни членки, е, като имаше опасност да се разпадне да се разпадне вътрешния пазар и да се ренационализират някои елементи от нашата политика. Според мен това не е добрия подход. Трябва да вървим в друга посока, трябва да търсим да създадем един истински вътрешен пазар – един вътрешен пазар за фондовете, така наречени альтернативни фонд, за альтернативни инвестиции. Има 600, над 600 изменения. Все още не съм успял да ги прочита всичките. Но едно от тези е, изменения на колегата Волф Клинц, 155-то изменение, считам го за много интересно. Той казва, тази директива отговаря на правилата. Съгласно решението в Питсбург, съгласно което всички участници, всички пазари, всички участници трябва да бъдат подкрепени. Ще гласуваме за това предложение на Волф Клинц. Остановявам, че немалко колеги предлагат изменения, за да се изключат едни или други фондове от обсега на директивата. Особено това се отнася за малките фондове, които според тях би трябвало да не бъдат обект на надзор. Ще ви кажа, че аз лично съм против подобен вид изключения тъй като твърди се, че малките фондове не носят системни рискове. Драги ни каза тази сутрин, че много голям процент ежедневно от сделките се извършват от альтернативни фондове. Значи това е един много важен дял на а, сектора. Не искам в никакъв случай да затруднявам малките, но трябва да бъдем а, справедливи. Защото малките понякога могат да нанесат големи вреди. Примерно, един, а, а, един единствен трейдер, а, един единствен брокер а, в, на, на, на Нью-Йоркската борса, а, търгува с е, хиляди барела петрол по 100, барела, 100 е, долара на барел и а, е, става дума на една сделка за 100 милиона долара и по този начин той успя да спре а, работата на всички останали фондове, включително и хедж фондове, а, които се хванаха в тая, на тая клопка 100 долара на барел – и а, е, цената на, а, е, а, е, на петрола а, скочи много бързо а, до над 150 долара. И това остави така една кървава следа а, в цялата световна економика. Сега вада си нощната кърпичка и си бърша очите, когато някой ми каже, че малките не могат да правят големи вреди, да нанасят големи вреди няколко, да става, когато ми кажа, че става дума само за няколко десетки милиони лири, стерлинги или долари или евро и че те не могат с тези малки суми да нанесат големи вреди. Не искам да подлагам на съмнение полезността на този отрасъл, на тази сектор като цяло. Но но а, хедж фондовете не са самотни вълци. Те обикновено ловуват на глутници. А, а, и за а, съм в, в полза на прилагането на принципа на съразмерност. Можем а, да помислим за облегчение на някои задължения, на режими и така нататък, но Както казах и в цитираното изменение 155, трябва всички трябва да бъдат регулирани, както предлага Жов Криц. Всички участници в пазари, всички пазари, всички продукти трябва да бъдат регулирани по подходящ начин. А аз бих добавил не само регламентирани, но и надзиравани. Вовклинц. Благодаря, Шаран. Най-напред и аз искам да изразя благодарността си и поздравленията си към Жан Пол за неговата отлична работа. И за факта, че до момента не се е отчаял. Искаме да го подкрепяме и по-нататък. Аз споделям мнението му, че ние трябва да изработим нашата позиция преди съвета. Това е правилно, но не зная дали трябва да вървим в, на пета или шеста скорост. Тоест, дали да бъде на 12 април или няколко дена по-късно, дали тогава трябва да гласуваме. Въпросът е да обсъдим задълбочено проблемите, с които ще се занимаваме. Защото наистина на теб ти трябва един ясен мандат за преговорите с съвета, за да можеш добре да представиш нашата позиция. Има някои критични точки. Най-напред. За Роберт Кабелс. Не искам да отегля предложението си, само искам да уточня следното. Ако сме на мнение при обхвата на приложение, че някои фондове трябва да бъдат изключени, защото те са стрикно национални и се надзирават национално, то тогава моето искане е наистина те са регулирани, но не в контекста. Моля, казва ораторът. Да. И за това аз поддържам своята формулировка. Но тук се включва и един специален фонд, който има един инвеститор, работи само в една страна, той може да бъде евентуално изключен. И това е приложното поле на директивата. Жан Пол познава нашата, нашето становище. Изменение едно от мене, от мене означаваше да се отегли целия пътек и да се направи една специална директива за хедж фондите, фондовете и една друга директива за капитала на дружествата. Смятам, че това, което съм казал е правилно. Защото наистина тук има много различни фондове и се занимаваме с тях само с, в рамките на една директива. А, би било добре, например, фондовете за недвижимости да се обвържат с други фондове, но така както, както и да е, това е вече свършена работа, но аз мятам, че някои фондове могат да бъдат изключени от приложното поле на тази директива при условие, че те национално биват регулирани и надзиравани. На второ място третите страни. Това е много важна точка. Ние вече казахме, че Европа не искаме да стане крепост и да стане затвор, т.е. че европейските инвеститори да могат и по-нататък да инвестират извън Европа. Но аз подкрепям Жан Пол тук, че трябва да намерим решение с помощта на което в рамките на преходен период да може да доближим фондовете, които оперират извън Европа, към нашите правила. Сега дали е, ще имаме преходен период от 3 до 5 години, зависи. Но според мен един фонд, който работи на Кайманските острови, трябва да има съответния паспорт. Е, това се изисква съответното време, но аз мятам, че ние като парламента трябва да сме много внимателни при формулировката на критериите. Дали ще има сближаване или не, защото Комисията след 3 години може да каже, добре, вие преговаряхте, но в крайна сметка се оказва, че 80% от нашите усилия отиват на празно, защото нямаме правилни критерии. Ето защо трябва тези критерии да са обвързващи. Не зная сега дали тези критерии ще могат да бъдат заложени в тази директива и да бъдат толкова обвързващи. Но ние трябва да заявим нашето право и да го на обвързване и това право трябва да е потвърдено и подкрепено от комисията и съвета. Колко е, време ще, ще въжат тези режими, е, не зная. Естествено, ако получим 28-я режим, другите няма да, имат, няма да има нужда от тях. Ако обаче това не се случи, ако съвета ако съвета реши, че един фонд, който е извън Европейския съюз и се ръководи от човек извън Европейския съюз, няма да получи паспорт при конвергентност, при съвместимост. Естествено, това е много трудно изказване. Сега, ако той е конвергентен, ако има съгласувано с нашите изисквания, според мен той трябва да получи паспорт. Но, наистина, ако но това не е в нашия интерес да отцепваме всички подобни фондове. Тук трябва да помислим. Трябва да разберем какво всъщност искаме. Аз искам да постигна следното. Един фонд, който е извън Европейския съюз но и се управлява от човек, който е в Европейския съюз и да получи паспорт, също както и един фонд, който оперира извън Европейския съюз и се управлява от лице извън Европейския съюз. Това би трябвало да е възможно. Освен това, имам още една точка. Става дума за ефекта на лоста, за леверича. Аз трябва да призная, аз бях един голям защитник на, на ясната дефиниция за лостови ефект, но този ефект е много различен при хедж-фондовете и при е, другите видове капитали. Не става дума само за това кой фактор аз повишавам, но и в каква категория инвестирам, защото има различни по риск инвестиции. Това не бива да забравяме. Не бива да забравяме и ролята на банките, защото всъщност банките са онези, които а, казват, аз ще те финансирам, ще финансирам твоето участие с толкова и толкова чужд капитал. И понякога банките бяха доста нецелесообразно щедри. Това може отново да се случи в момента, не е така, но една банка, която инвестира в една, едно автомобилно предприятие, ако му даде место исканите 100 000, е, то 120 000 единици, то това означава, че банката разчита на съответна печалба в последствие. Тоест, трябва да разберем каква е целта на съответните финансови агенти и при хедж фондовете. 10-12 са големите играчи от, в този бранш. Те трябва да ни кажат на кого, какво и защо дават. Тогава ще имаме прозрачност. Естествено, надзорните органи трябва да разберат тази, да поемат тази информация и да оценят риска и да накарат банките да са по-внимателни. И на последно място, аз не смятам, че независимо за какъв фонд става дума, трябва да, да наказваме какъвто и да било фонд. Но хедж фондовете не могат да очакват съчувствие от нас. Сега след като спекулират срещу еврото и срещу Гърция, аз нямам симпатия към тези организации. Не бива да ги отнемаме от приложното поле и изваждаме от приложното поле на директивата. Паскал Камфа. Паскал Камфа. Е, искам да се присъединя към поздравленията за Жан-Пол Гозес. Много по-малко опит имам в този парламент от моите видни колеги, но мисля, че всички в общ интерес е да гласуваме в парламента преди съвета и затова поддържам предложението на Жан-Пол Гозес да запазим датата през април, дали ще бъде 12 или друга, или друга дата, но да бъде преди съвета. необходимо е да се подчертаят няколко резултати от някои анализи на компромисните изменения. По отношение на приложното поле, ще видим къде ще намерим компромиса. Но, но ако вървим към изключения за някои типове фондове, по отношение, свързани с, изключение свързани с тяхната юридическа структура, трябва да има възможност в директивата за отменяне на тези решения. Тоест, ако определен, определени постановки станат инструменти за заобикаляне на изискването на директивата, трябва да може да ги отменим. И абсолютно е необходимо, ако стигнем до компромис по отношение на изключенията, трябва да имаме възможност да вдигаме червения картон. Ще видим до какъв компромис ще стигнем, но сега рискът е, че може да изключим изцяло главата за private equity – ако не включим в този анекс, в този това приложение, допълнително приложение, което се отнася специално за тези фондове с дялово участие, ще стигнем до нещо, което според мен не е било намерението на докладчика. По отношението на кредитните лостове. Напълно съм съгласен с начина по който Жан Пол представи а, този въпрос. А, в доклада той не говори за а, извънредни обстоятелства и аз, както и групата на зелените, а, смятаме, че а, не трябва да намаляваме способността на, да се намесваме, когато съществуват извънредни обстоятелства трябва да имаме възможност, потенциална възможност да се намесваме преди да е станало много късно. Когато става дума за извънредни обстоятелства, колкото до третите страни. Мога да кажа следното. Считам, че можем да подкрепим компромисът, към който се насочва доклада, да дадем преходен период – и след това да вървим към даване на един паспорт е, при един стриктно европейски режим, но то при някои условия, които ни се струват особено важни. Трябва да видим какви възражения има срещу първоначалния проект на комисията. И да имаме гаранции, че ще се съблюдава абсолютно принципът на еквивалентност. Ако компромисът е да включим принципа на еквивалентност в един преходен период, трябва да а, а, следим, защото той наистина да се прилага. Има няколко възможности. Първо, да придадем на принципа за еквивалентност да действа на принципа на, реци... на реципрочност когато става дума за една страна, която е обект на анализ от комисията, действа реципрочно по същия начин. Второ, може да ограничиме действието на даденото разрешение 2, 3, 4, 5 години. Можем да искаме комисията да се върне към всеки 3 години да се връща и да анализира още един път положението, за да установи, че принципа на еквивалентност продължава да се спазва и по този начин може да отговорим на страните, които с основание се опасяват, че ще се ограничим само едно споразумение, което ще остане на книга. Може да създадем някакъв организъм към комисията по въпросите за еквивалентността. Защото е, е, комисията може да иска, разбира се, мнение от е, някакъв технически орган, в кавички, и по този начин да се даде възможност на комисията да се опре на становищата на ЕСМА за някои, да изпълни някои свои геополитически намерения. Анализът на еквивалентността трябва да се трябва да почива на определени критерии, не само в страната, където се намира управляващият съответният фонд, но също така това трябва да бъжи и за страните, в които са ситуирани фондовете извън Европейския съюз. Дали е в Каймановите острови или другаде. И в предадения компромис има нещо странно – ако фондът се управлява примерно от Великобритания или друга страна на Европейския съюз, комисията трябва да установи, че страната, където е регистрирано фонда, е, спазва определени изисквания. Но ако същият фонд се управлява примерно от, е, от САЩ, тогава няма подобно изискване. Това е много силен стимул управляващите на фондовете да избягат и отидат в Нью Йорк, например. Е, разбира се, не това е целта. И мисля, че тук, когато се казва, че управляващият е извън Европейския съюз, трябва комисията все пак да установи, че четирите пункта, за които говори Жан-Пол Гозес, са наистина изпълнени в страната, където е регистриран и където действа фонда. И а, по отношение на преходния период на края. Комисията предвижда 3 годишен преходен период, значи 2 години и след това 3 години, които се влизат, значи общо 5 години. Обаче политическото послание, което ще отправим по този начин, не може да е, казва, че трябва да чакаме 5 години преди да направим нещо. Ако нищо не се случи през първите две години и след това до края на петте години все още нищо не е направено, ще, няма да сме спечелили нищо, ще, само ще се задръстят нещата и затова са необходими правила, които да гарантират, че този преходен период наистина ще бъде използван за преход, че няма да бъде просто един застоен период. И последно за пасивният и активен маркетинг, нещо, което е важно според мен. Струва ми се, че в доклада за компромиса, който се предлага, има един параграф, който се отдаса за инвеститорите и там се казва, ако ако фондът е извън страната и комисията сметне, че няма еквивалентност, има един параграф, който казва, че инвеститорите няма да имат право да инвестират в подобни фондове. Мисля, че това е важен елемент, който трябва да запазим в окончателния компромис, защото иначе ще отворим възможност всеки да си прави каквото иска. Ако се остави правото на европейските инвеститори по пътя на пасивният маркетинг да отидат и да купуват фондове, които се примерно управляват от САЩ, пък са ситуирани в Тайланд, тогава значи, няма да можем да регулираме нашия собствен европейски пазар. А има и други неща, които бих искал да кажа, но ще спра до тук. Assuming you want to come in, that is. Of, of course, and thank, thank you very much, Madam Chairman, and аз искам да благодаря на Жан Пол за свършената от него работа до момента. Особено като си има предвид краткия срок. ...1669 са измененията, което наистина е впечатляващо, че е успял да ги смели през този кратък период от време и да измисли компромисни варианти. Интересното от заседанието на докладчица в Сянка е, че се оценяват различните позиции. Те лежат в две крайности и трябва да се намери компромис. Една от крайностите е, че системата трябва да е сходна с тази в САЩ или Сингапур. Да искаме регистрация, оповестяване на информация, отчитане на системния риск. Това е позицията, която бих защитавал по-късно а, преди. Но докладчикът също смени позицията си. Другата крайност е да се забърнят европейските, а, не европейските фондове, защото те не са европейски, да се унищожи економиката на Кайманските ор... острови. Тук имаме някакви мнение, че пенсионните фондове инвестират големи средства в хедж фондове. На практика този процент е много малък. Трябва да разберем и разликата между професионален инвеститор и инвеститор на дребно. Съществува и тезата, че Кайманските острови са голям слон в стаята. Но въпреки това, режимът на Кайманските острови е много по-добър от този в някои европейски държави. А относно компромисните варианти, интересно е да се разгледа принципа за равно стоеността, мисля, че прекалено много са правомощията на комисията и искам да разгледам по-подробно някои от предложенията за равностойността. Мисля, че САЩ ще се съсредоточат върху проблема с маржа, с банките, основните брокери. Разбирам, че има желание за европейски фондове с европейски управители, както е с предприятията за колективни инвестиции в прехвърляеми ценни книжа. Но основният въпрос, който трябва да се разгледа е ако имате управител на фонд, който не отговаря на критериите за равностойност. И ако има национални схеми за частен пласмент на капиталите, трябва да продължат да съществуват, но компетентният национален орган трябва да се отчита пред ЕСМА. Защо да премахваме приходите от някои фондове, само защото съществува известен протекционизъм в Европа. По предложеното поле съм съгласен, че трябва да бъде разгледано и съм по-склонен да приема позицията на Робърт, първо, късите продажби. Друг въпрос. Той трябва да бъде уреден хоризонтално. Трябва да разберем, че има различни видове къси продажби. Но те изискват, според мен, хоризонтален подход. Оценявам позицията на докладчика по задлъжнилостта. Задлъжността трябва да се разглежда във всеки конкретен случай, да се разглеждат различните класове активи, рисковия профил,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 Хубаво е да отчетем разликата във възнаграждението между управители на фондове и банки. Много важно е да се прокара това разграничение. Много ни притеснява да се дава възнаграждение на банкерите дори за слаби резултати. Знам, че има различни структури за възнаграждение за управители на фондове и затова оценявам работата на докладчика по този въпрос. И така, това са двете крайни позиции. Сигурен съм, че има много възможности за компромис и господин Гомес ще изиграе своята роля за постигането на компромис. Благодаря, господин Клуд. Я, данке. Благодаря. Шен Пол наистина е направил, извършил голяма работа. Искам да му благодаря за чудесния резултат. Има някои отделни точки, върху които искам да се спра. При измененията имаше редица изменения, които предлагат да не става дума само за лицата, управляващи фондове, а, а и за самите фондове. Бих искал коментар от теб, какво е станало с тези изменения. И още нещо – въпроса за малките фонтове. Аз познавам този аргумент. Колегата Пейнс е, го спомена. И се поставя въпроса дали наистина този аргумент е разумен. Републиканците особено казват, че е, трябва да има достатъчна регулировка, разумно, разумно регулирана на национално равнище, но пък тогава, ако има регулиране на национално равнище и на европейско равнище, то се покрива, е, получава препокриване. То това разумно ли е? Необходимо ли е такова препокриване? И това е моят въпрос. Дали такова припокриване е разумно и необходимо? Друго нещо, което Исках да кажа, казвал съм го и преди, левите по принцип искат да има забрана на хедж фондовете и на дяловото участие. Това е ясно, но за нас ефектите на лоста са много важни. Ясна ни е ролята на банките в този контекст. В Федералната република има също доста гласове, които а, засягат тази дискусия, че вероятно трябва да се направи ясно разграничение между банки и фондове. Тоест, областта на инвестиране и областта на банкиране да се отграничат една от друга. Ако това е възможно, аз много бих приветствал едно такова регулиране. Мисля, че този подход е много разумен. Защита на пенсионерите. Американски опит в кризата показа колко е колко са чувствителни е, спестяванията за пенсия, това не бива да се случва. Не може да се третират хора, които са работили целия си живот по този начин, изведнъж да загубят всичките си спестявания за старини. За възнагражденията само мога да подчертая това, което е, че казах. Трябва да е ясно, че трябва да има едно определено чувство на социална справедливост. И последната забележка е, има някои е, изменения, които казват, че при приемане, при поемане на дялово участие от страна на фондове трябва да има задължение за информация. Това може би не са точно централните точки, върху които се е съсредоточил Жан Пол, но мисля, че въпреки това са, че въпреки това, това са важни точки, за които са необходими и ясни и точни правила. Особено когато дадени фондове инвестират в определени предприятия, обществеността трябва да бъде информирана. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на останалите, които са се записали. Моля ви, бъдете по-кратки от докажете в сянка. Астрид Люрин. Да, госпожо председател, искам да кажа една дума за докладът и за положението, в което се намираме. Можем, разбира се, да се безпокоим от този доклад – и да установим, че съветът едва ли ще стигне до споразумение преди да са се водили дълги и сложни преговори. А, че не трябва да се вдига летвата прекалено високо, защото това ще даде много време. Това е едната възможност да се разглеждат нещата. Вторият начин е нещо, което е направил нашия докладчик. Това е да се сметнем, че док съветът няма да стигне до задоволително решение и следователно нашата работа тук в парламента а, придобива още по-голямо значение, тъй като ние самите, ние можем да стигнем до резултат в един разумен срок и един задоволителен и последователен резултат. Вярвам, че и комисията ще спечели много и по-лесно ще намери компромис. По отношение на компромиса, който вече се очертава след първоначалните преговори, искам да направя няколко кратки забележки по въпроса за този компромис. Първо за приложното поле. Аз съм задоволена от това, че се... Доволна съм от това, че се... Насочваме към раздробяването на единия пазар. Съгласна съм представителите на ГУЕ, че не може да изключим а, от а, регламентацията фондовете, които са само национални. Всички фондове, национални или международни, трябва да бъдат регулирани по подходящ начин и по един и същ начин. Струва ми се, че съм склонна да мисля по-скоро по този начин. Принципът за пропорционалност е важен. Всички фондове трябва да бъдат контролирани, независимо от тяхната природа, но този контрол а, трябва да бъде съизмерен, в съответствие с принципа за съизмерност. Сигурна съм, че ще намерим решение на а, разумно решение на този проблем. Сега, колкото до альтернативните фондове, не мисля, че там проблема е все още е решен задоволително. Ако вървим към системата на еквивалентност, трябва да бъдем много внимателни какви ще бъдат правилата на играта, които искаме да постановим. Искам бях така окоръжена, успокоена от някои от нещата, които чух по този повод. Миналата седмица видях, разговарях с един нобелист, който беше от Каймановите острови. Той каза, че техните норми, техните стандарти са най-високите. Чудесно, ако е така. В такъв случай те ще може да отговорят на европейската регламентация – трябва, значи, от самото начало да определим много ясно правилата, нещо, което вие самия казахте. И да не чакаме, трябва да чакаме известно време, за да установим дали съществува или не съществува еквивалентност. Това според мен е особено важно, защото третите страни трябва да знаят предварително а, какво е решението. Още нещичко да кажа за частните а, инвестиции, а, за а, държавните инвестиции. Мисля, че и там ще може да намерим разумно решение. Системата на еквивалентност и европейският паспорт едва ли ще бъде приета от съвета. Но това не значи, че не трябва да работим. А т.е. трябва да работим по един по-малко амбициозен и по-малко сложен механизъм. И последна, последна дума за депозитарите. Те дават предимства въпреки е, определени предимства, въпреки това, че не сме съгласни по някои въпроси. Би било неефективно да ги а, е, държим отговорни за операции, които те не са извършили. И мисля, че тук сме на една и съща дължина на вълната. Мисля, че трябва да се преработи текста за да се а, осигури оперативната ефективност на една нова система. Но накрая трябва да кажа, че съм много доволна от еволюцията, която въпроса претърпява. Искам да благодаря на Жан Пол, без да му правя някакви прекалени, прекалени комплименти. Благодаря. Сега ще прочета списъка на записалите се да се изкажат, за да знаем колко ще можем да събереме в следващия половин час. Питер. Искам да благодаря на Жан Пол, особено за работата по приложното поле. Размерът на фондовете няма значение, както чухме и за банките. И малките и големите могат да фалират. Същото и за фондовете. Затова е много хубаво да имаме един всеобхватен подход. Прав сте и в това, което казвате за пропорционалността. Това е много важен въпрос. Аз се срещнах с френски застрахователи, от които разбрах колко е важно, да, когато се прилага закона, това, то да се прилага целесообразно. Аз ще ви помогна в работата по този въпрос от вашия доклад. По третите страни депозитарите, продажбите на накратко, късите продажби, ще издадат няколко тревоги, които са важни. Само още се срещнах с производител на слънчеви батерии от Америка, само че той е с происход от Великобритания, отишъл е в Америка и е инвестирал 500 милиона долара 500 милиона. нещо, което ме впечатли. Той каза, че Европа е лидер в тази област, най-вече Германия, Великобритания. Обаче инвестициите ще бъдат направени чрез Америка в Америка, защото има много по-лесен достъп до капитал. И не трябва да забравяме, че бъдещето не зависи от факта, че капитала стига до нас, защото достъпът до пазара е лесен. Има много начина по които човек да изразходва парите си. И така трябва да постигнем един баланс. Не трябва да преследваме капитализма като самоцел. Знам, че вие сте прагматичен човек и затова не трябва да позволяваме подобни проблеми. Що се отнася до способността на трети държави да участват в такива дейности в бъдеще, много ме притеснява срока от 3 до 5 години въпросът за равностойността. Аз съм се занимал с него. не може да забраним някои неща и продукти, защото сме стигнали само тук до някакво ниво. Все пак, в крайна сметка, трябва да видим как стоят нещата в, евро... в глобален план. Не можем да говорим само за европейски стандарти, трябва да говорим за глобални международни стандарти. И така трябва да постигнем сближаване в стандартите за защита на инвеститорите, за надзор на режима, за това е много важно. Според мен не можем тук така да забраниме професионални инвеститори от чужбина да инвестират тук. Не можем да кажем е, с Богом на 500 милиона инвестиции за слънчеви батерии. Не успях да присъствам на събранието на люксембургските банки – Има много инвеститори, обаче, които са изгубили 1,6 милиарда евро, защото депозитарите и управителите на фондовете са съжителствали взаимно, регулаторният режим е бил слаб, Ако смятаме, че има нужда от високи стандарти за защита на инвеститорите, трябва да прокараме разграничителна линия между управителите на фондове и депозитари. Не можем да позволим да продължават подобни злоупотреби. Съжалявам, Жан Пол, че вие не сте отразили това в доклада. Аз знам, че вие много държите на защита на инвеститорите. Но какво ще кажете за френските инвеститори, които са загубили средствата си? Това е много важен въпрос. Ако той намери място в доклада, аз съм готов да направя много компромиси. По продажби. Да, трябва хоризонтален подход. Но притеснява израз за злоупотреба, манипулативна дейност. Ако се използва този израз, той трябва да се уреди в директивата за злоупотреби на пазара. Ако приемете това, мисля, че ще е добре. Благодаря. Две са отправните точки на дискусията. Всички трябва да благодарим на Жан Пол. Колкото повече гледам измененията, толкова по-важно ми се струва важността на работата, която е свършила. Мисля, че може да се кандидатира за Нобелова награда. Наистина е огромна работата, която е свършил. Второ място. Трябва да направим така, че да дадем своят принос към финансовият пазар в Европа и да осигурим последователност с целите по линия на програмата за 2020. Като слушам дискусията, оставам с впечатлението, че фондовете за альтернативни инвестиции са нещо лошо, враждебно, което трябва да контролираме. Не забравяйте, че от тях ще дадат инвестиции и нови работни места. Трябва да намерим баланс между тези две позиции. По приложното поле оценявам това, което е записано за холдинговите дружества, но мисля, че текста може да се подобри, да се включи в точка от преамбюла. В началото на директивата да се изясни, че дружествата, които правят промишлени инвестиции, няма да са, попадат в приложеното поле на режима. По въпроса за третите страни. Докладчикът каже, че ще, ще работи допълнително върху компромисния вариант по този въпрос. Какъвто и да е крайният резултат, според мен, трябва да намерим най-малкото общо кратко, кратно. Между нас, САЩ и Азия, да речеме насоките на Международната организация на ценни книжа или някой друг орган. Защото да не забравяме, че голяма част от този пазар е извън Европейския съюз. Няма да извлечем ползи, ако се изолираме и се превръщаме в аутсайдери. Този пазар е важен за пенсионните спестявания и за инвестициите. Затова се нуждаем добри разпоредби за третите държави. Парламентът може да даде своят принос към този процес, като се запази една гъвкава позиция. Относно дискусията за праговете и пропорционалността. В компромиса се говори за прагове и пропорционалност. И двете неща. Това е разумно решение. Но, според мен, нивото на праговете трябва да отчита вероятността за възникване на системен риск. И то, според мен, е може определено да обсъдим през следните седмици и конкретният размер на праговете. На праговете. Благодаря, госпожа председател. Не съм съвсем сигурен за Нобелов, Нобеловата награда, но може да бъдеш номиниран за европейски депутат на годината. Но искам да те поздравя, мисля, че си свършила чудесна, чудесна работа. А, защото основното, основната работа на депутата е да стигне до компромис, скромно, учтиво, а, да може да се намери такъв компромис. Разбира се, компромисът значи, че по някои точки печелим, по други губим. Да си спомним какво е господин Строскан. Не трябва да мислим само за регулирането, трябва да мислим главно за надзора. Това е най-важното. Някои от вас мислят, че могат да регулират почти всичко. Аз не мисля така. Мисля, че е, трябва да имаме балансирано, разумно регулиране. Ако цитирам комисара Барне, той каза, спомнете си, че не хедж фондовете предизвикаха кризата. А, мисля, че трябва да помислим. Не чух какво каза Робърт. Разбира се, можем да обсъждаме, може да дебатираме този въпрос но някой от вас може би мисля, че комисаря иска да регулира всичко, но той каза точно това. Че не хедж фондовете са предизвикали кризата. Въпросът за третите страни е много важен, няма нужда да го повтарям. Но мисля, че компромисът постигнат през декември по време на шведското председателство беше доста добър. Е, приемам част от това, което каза Волф Клинт. Не той предложи тази редакция, а аз участвах в нея, той го е забравил, аз съм скромен човек, няма да настоявам. По въпроса за късите продажби. Това, което чухме тази сутрин, беше чудесно. Чухте какво казаха Марио Драги и Доминик Троскан. Те казваха, вижте какво става с Гърция, вижте какво става другаде. Това казвате вие. А те казаха, необходими са ни разумни доводи. Има различни последици. Но в моята страна а, е, са на лице къси продажби. И ние преживяхме бурята и не може да се каже, че сме много зле. Подходът трябва да бъде хоризонтален. Да, един е, човек, който аз като човек, който отдавна следи работа на тази комисия, от 99-та година насам, следил съм работа в течение на много години, но този човек, за който казвам, ми каза – Едно време в, в, в вашата комисия мислихте, че финансовият сектор е ценен дял от европейския пазар. И ако поставяме това под въпрос, това, което ние правим тук, няма да бъде също така ценна част а, от а, нашия пазар. А, значи, трябва да се чуем подобни аргументи. Това правиш Предправите вие, господин Гозе. Господин Лудвиксън. Благодаря. Съветът третира този въпрос още преди седмица. И ако намерим, ако искаме да намерим компромис, ако искаме да постигнем добър резултат, то трябва да действаме. Фондове за альтернативни инвестиции, това е важна тема. Искам да подчертая, че че има положителни компромиси. По отношение на третите страни, преходните периоди, паспортната система и достъпа на тези фондове до Европейския съюз, ясни критерии за участие на тези фондове и една положителна и гъвкава, и гъвкаво сътрудничество и спазване на критериите. Това всички са правилни и разумни изисквания. Мисля, че по този начин може да преодолее много проблеми. Не бива да се движим в несигурни води и не бива непременно да се ориентираме по американската система, въпреки че тя има някои предимства. Що се отнася до информационното задължение, задължението за информация при деловите участия, това е нещо много важно. Важно е предприятията да подават информация, която засяга предмета на дейността им. Това задължение за информация трябва да въжи за всички предприятия. И това е нещо, което комисията вече е приела, одобрила и постановила. Трябва да имаме изискване за информация на всички, към всички предприятия. И за момента изглежда това е едно добро решение. Достъп до капитали. Това е друга тема и също много важна тема в областта. Благодаря. Е, Аника, Джори. Thank you, Madam Chair. Um, е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за фантастичната работа, свършена от господин Гозес. И да кажа, че съм оптимистка по отношение на това, че можем отново да въведеме праговете в резултат на компромисните изменения. Мисля, че праговете се връщат. Чухме различни доводи срещу праговете, но искам да подчертая нуждата от тях. Арбитражът е един от тези доводи. Ако няма прагове, не му... тогава дори фондове средни по размер ще отидат другаде, е, поради административните тежести. И продуктите на тези фондове ще влизат в Европейския съюз чрез пасивен маркетинг. И е, много ясно пролича днес, че всички искаме да помогнем на по-малките участници в нашата економика. В никакъв случай не искаме да увеличаваме бюрократичните тежести, с които те трябва да се справят. Друг довод е, че ако тези фондове напуснат Европейския съюз, в нашия бюджет ще се отвори дупка. Не мисля, че можем да си позволим това. Благодаря. Много неща се казаха. И аз не знам дали съвета ще направи услуга със своето решение на Жан Пол, но в крайна сметка това се е случило, независимо от мотивите. И така ние благодарение на Жан Пол сме отново в водеща позиция може да играем водеща роля в законодателството. Колегите представиха много добре аргументирани изказвания. Оле Шмидт каза тази сутрин, че хечвандовете не са причина за кризата, но не бива да омалважаваме тяхната роля. Нерегулирани фондове, липса на политически рамки това са фактори, които само наливат масло в огъня при един пожар. Трябва да има една обща отговорност. Така че аз също съм на мнение, уважаеми колеги, ние трябва да правим закони. Вие не, не бива да се извиняваме за това. Това е задачата, която са ни дали гражданите. Така че Жан Пол е бил достатъчно смел да предприеме важни стъпки в тази насока. За себе си мога да кажа, че за мен са важни третите страни и искам да попитам дали Имаме достатъчни споразумения с тях. По отношение на данъчното облагане, е, това винаги за нас е бил голям въпрос, защото ако нямаме данъчни споразумения с трети страни, това е голям пропуск за нас. Е, трябва да имаме и прегови стойности за ливериджа защото смятам, че ограничението на ливариджа не трябва да бъде оставено на саморегулация. Ние не може да кажем на хората по магистралата, вие трябва сами да определяте скоростта си. Ето защо и тук при законодателството трябва да следваме същия принцип. При деловото участие също трябва, както бе казано, да изискваме информация от инвеститорите и да кажем, че всъщност ограничаването на ливериджа е от основно значение. От основно значение и за постигане на компромиси. Днес сутринта също бе казано, че фондовете представлява всъщност половината от експандиращите трансакции. Ето защо трябва да помислим и за непокритите продажби. Трябва да сме достатъчно смели да предприемем регулация и в тази област. Uh, Кул. Yes, uh, thank you very much. Uh, well, it's a curious situation that thanks to Gordon Brown's fear for the elections. Uh, страховете на Гордон Браун за предстоящите избори, Европейският парламент се озва в доста странно положение. Но все пак ние сме водещата страна сега и можем да се използваме от възможността, която ни се предоставя до април. Искам да благодаря на Жан Пол за добрата работа. Ще взема отношение по някои от въпросите, за да ви дам насоки как да формулирате компромисните изменения. Относно приложеното поле, мисля, че се движим в правилната посока, макар че се нуждаем от повече яснота по въпроса какво се включва, какво се изключва. В някои области подходът е правилен, но по въпроса за пропорционалността трябва да работим повече. Фирмите, които се дерегистрират от борсата, би трябвало да изпазват изискванията за прозрачност. Това не ми се струва много възможно и трябва да се заличи. По въпроса за третите страни, пак искам да подчертая – много важно е да си запазим възможностите професионалните инвеститори, нашите пенсионни фондове да инвестират в фондове за альтернативни инвестиции, разположени в трети държави. Всякакво ограничено, особено по линия на частните дялове фондове, е ненужно, защото подобни фондове едва ли ще представляват системен риск. И така по този въпрос трябва да се поработи още. Относно оценката, напълно съм съгласна с вашата позиция в компромисният вариант по отношение на задлъжнилостта. Посоката е правилна, но се нуждаем от повече гъвкавост при оценката на риска. Искам да ви обърна внимание на проекта на съвета, в който националните надзорни органи играят ключова роля при определенето на максималните прагове на задлъжнялост. Като взимат предвид спецификата и рисковият профил на конкретния фонд – Препоръчвам ви да вземете предвид проекта на съвета. По отношение на депозитарите, в компромисните варианти предлагате финансовите институции, инвестиционните дружества да са депозитари. Има и други видове депозитари, да речем в Холандия – Има някои правни субекти, които са, изпълняват сходни функции, затова те не трябва да бъдат изключени от директивата. Ще ви помоля да вземете предвид това. Това е за сега от мен. Успех! Очакваме по-нататъчно сътрудничество и успех на гласуването през април. И накрая аз да кажа, ако го от страна на парламента, повечето неща, които трябваше да се кажат, бяха казани. Винаги съм мислила, че не беше въпрос само за системния риск. Ние винаги сме искали да направим нещо повече. Е, поне такова винаги според мен е било намерението ни. Колкото до третите страни, мисля, че трябва да има малко по-добро третиране, когато едната страна е поне в Европейския съюз, било самия фонд, било, било управителя му. Особено когато имаме лице, което управлява фонда и който е в е, Европейския съюз, а не му се разрешава да инвестира в фондове, които си струва да се инвестира и в които управителят на подобен фонд би искал да, искал да инвестира. Какво да кажем за неразвитите или развиващите се страни, при които няма да има еквивалентност, но може да има там възможности за инвестиране, не трябва да си затваряме вратата за тази възможност. Така че един управляващ на фонд в Европейския съюз може би може да очаква известен поглед върху това какъв е обхвата и разнообразието на тези традиции в трети страни. Разбира се, може да има и доводи за противното. По отношение на отговорността на депозитарите. Аз не обичам изразът фос мажор Въпреки, че се използва понякога, това е не, не е нещо, което може да се прилага към всички случаи в целия Европейски съюз. Става дума за една и съща позиция. Не може да кажем, че депозитарите трябва да са винаги отговорни. И всички имаме предвид това, но някакси не е лесно да го изразим с подходящи, по подходящия начин. Мисля, че трябва да внимаваме точно как го формулираме. Харесвам идеята, че може да се делегират отговорности, след това да се изключи договор, като се изясни точно кой носи отговорността. Не може се, отговорността да се прехвърля безкрайно по една безкрайна верига, чието край не се вижда. Мисля, че трябва да има строги, строг контрол върху договорите в това отношение. Може би тук също трябва да се намери по-точна формулировка. Колкото до задлъжнялостта и кредитните ластове, някой каза, че това е въпрос на саморегулиране. Но мисля, че може и Европейския съюз, и страните членки да се намесват така най-общо казано на ниво Европейски съюз чрез надзорен орган. Бихме могли, разбира се, да имаме насоки как и кога националните надзорни органи могат да се намесват. Значи не може да става дума за изцяло за саморегулиране, но поради многообразието на формите едва ли ще можем да обхванем всички формули – и двете нива може би ще трябва да участват по някакъв начин. Ще спра до тук, тъй като повечето от това, което трябваше да се каже, се каза, но съм съгласна, че извървени сме дълъг път от директивата и както при директивата за платежните услуги, когато изпреварихме съвета, така ще го сторим и този път. Сигурна съм, че парламента ще намери нужните решения. И сега имаме 3-4 минути останали. Uh, Жан-Пол, искаш ли да кажеш още нещо? Не, искам само да благодаря на всички, които се изказаха. Не, не само за комплиментите, но те не трябва да изчакат края. Дадаха ми като че ли кредит някакъв предварителен. А, както виждате, нещата са напреднали от преди първата ни среща насам. Ще продължа да работя и както вие казахте, госпожо председател, а, парламентът може да свърши много добра работа. Right, Благодаря. Мисля, че с това ще приключим това заседание. Точно, почти точно на време.